Euh, Колеги, моля заемете си местата. Имаме сутрин с много-много гости и се надявам всички да имат времето да се изкажат. Благодаря на госпожа Жиел Милки за присъствието и тук. Това е министърът по въпросите на заедостта и равенството в Белгия. Е, госпожо министър, ще ви дам думата след няколко минути. Преди това искам също така и да посрещна тези, които ще дойдат след вас, а именно унгарското председателство. И техните представители са тук днес и ще гледат как се подготвя едно председателство. Господин Милко Светлин, който е министър на човешките ресурси и господин Золтан Чобаш и господин Чобаш, който е министър на позетостта. Та ние ви каним да участвате в нашето заседание, което със сигурност ще бъде много полезно за вас, а и за нас. И така, без повече да се бавя, давам думата на а, госпожа министъра. И след това ще слушаме и други членове на белгийското правителство. Моля, не бъдете много а, дълга, защото а, в изложението си, защото после ще има въпроси. Така че ако можете да се ограничите в рамките на 10-15 минути, ще бъде добре. Благодаря. Благодаря и се радвам, че ще мога да дам пример на унгарските колеги. Благодаря за вашето, вашата покана. За мен е удоволствие да се запознае с една от най-важните комисии в парламента по тази толкова важна за нас тема. А именно за социално-економическата ситуация в Европейския съюз. И също така, предполагам, че всъщност ние влизаме в нова ера на управление, особено що се отнася до ролята на парламента, прилагането на договорите. И а, се, обещавам, че поне аз лично ще се старая да прилагам това законодателство дословно. И се надявам да видя подсилена ролята на Европейския парламент в новото европейско законодателство. Относно белгийското председателство, ние всъщност взимаме председателството в един много важен момент. А, поради кризата, която изживяваме, а, що се отнася и до що се отнася до политическите решения, които Европейския съюз трябва да взема, например, стратегията Европа 2020, и целите относно заедостта и бъдещото приемане на основните насоки за заедостта. Но и също така относно економическото управление. Ние имаме една амбиция в Белгийското председателство. Някои ни казват, че сме много амбициозни, че амбициите не са много хубаво нещо, но аз мисля, че амбициите помагат да напредваме. Та, нашата амбиция е да напреднем както а, като политическа стратегия на Европейския съюз, било то в рамките на стратегията 2020 и също така в прилагането на основните насоки за заедостта на практика, но и също да преразгледаме политиките за заедостта и а, да поставим да ги поставим в същността на економическото управление. Мисля, че можем само да подкрепим стратегията Европа 2020. Но а, ако говорим за заетост, И ако говорим за седемте инициативи, ключови инициативи, било то в индустриалните политики, в иновациите, за младите или по климатичните промени, виждаме много добре, че а, всъщност тия седем различни инициативи са свързани чрез заетостта. И имаме четири основни насоки за заетост и социални, социална интеграция. Тези всъщност насоки са вписани в стратегията 2020 и подчертават още веднъж как всъщност как целта на нашата стратегия, а именно, че имаме нужда от заетост, качествена заетост, качествени работни места. Този приоритет е важен както от политическа гледна точка, така и чисто економическа. Нека да започна с економически аспект, защото това е всъщност един аспект, по който трябва да бъдем много бдителни, мисля. След това ще обясня какви са големите приоритети на бългийското председателство в политически план, както в краткосрочен, т.е. излизането от криза, така и в дългосрочен. Например, прилагането на новите стратегии е относно заедостта. И също така да разгледам заедно с вас каква ще е законодателната дейност, която трябва да свършим. Относно важността на заедостта в економически план. Разбира се, има и други планове, на които можем да се спрем и да се предизвикат дебати. Но мисля, че имаме вече набрана инерция в областта и трябва да се съсредоточим, да използваме, било то в парламента, било в съвета ЕПСКО и така нататък. Не мисля, че всъщност не мисля, че всъщност на вас трябва да напомням, че заедостта трябва да е включена в Европейската стратегия. Говорим че трябва да подсилим тази, тези стратегии по член 9 и по член 148 на договора, но мисля, че всички действащи лица могат да се спрат на тази идея е приоритет и също така да се опитаме заедно бързо и качествено да коригираме до сегашните грешки на пазара. Имаме а, едно измерение, което трябва да се съсредоточи върху динамиката, но това, над което трябва те първо да се съсредоточим, което не сме, с което не сме се занимавали за сега, е макроекономическия аспект на политиката по заетост и да се опитаме да имаме на един а, проактивен подход. Да. Мисля, че а, трябва, значи, да се спрем не само а, на макроекономиката като цяло, трябва да разгледаме и циклите, макроекономическите цикли и да видим как тази стратегия се вписва в макроекономическото наблюдение относно производителността, относно инвестициите в човешки ресурси, човешки капитал. Това също е много важно. И европейската економика би е, трябвало да бъде по конкурентоспособна утре и това ще стане чрез по-квалифицирана работна ръка и по добечи инвестиции в така се каже, мозъци в е, е интелектуален капацитет, на, а, в Европа. Това ще бъде нашето богатство. А що се отнася до а, предлагането на работни места, виждаме, че сме изправени пред демографски проблем и че ако нямаме по-голямо участие на пазара на труда, ще се сблъскаме с много голям проблем за конкурентно способност. Просто няма да имаме работещи. Тези политики за заедостта са много важни за изготвянето на също така политиките за заплата, политиката за предлагане на работа, политиката за иновации и участието на ключовите сектори, които ще са Например, в бъдеще зелените сектори, секторите свързани с промяната на индустриалната структура и така нататък. Относно бюджетните аспекти, мисля, че а, те са, да, политиката по заедост е тясно свързана с тях, защото а, колкото по-висока е безработицата, толкова по-низки са доходите на хората, разбира се. И мисля, че политиките по заедостта и отговорните а, за тях трябва да вземат пълноправното си място в а, стратегията. А, именно за това ние поставихме тази тема в същността, в основата на съвета, който проведохме миналата седмица, заедно с Херман Ван Ромпой. Поканихме го, защото считаме за важно той да изрази своето мнение по темата за заетостта. И се надяваме, че е, при следващите решения, взети през октомври по економическото управление, можем наистина да е, решим че, що се отнася както за економическата, макроекономическия надзор, така и тематическия надзор, ние бихме могли да базираме елементите си, да базираме нашата политика не само по член 121 от договора, но и по член 148. И съветът ЕПСКО може да промени по някакъв начин подготовката на макроекономически анализ и авторите, но също така би могъл евентуално да направи общи препоръки, така както Екофин го прави преди пролетния съвет. И а, а, това може да, да се направи също така. И преди юнската среща, за да има съответно препоръки свързани с политиката по заедост и това да дойде преди отделните препоръки по страни. Целта е да имаме един уравновесен подход, който да не се базира само на бюджетни линии, но също така и да се базира на чисто практически и социални измерения. А, мисля, че ние се опитваме да постигнем голям напредък, така че в бъдещите решения, свързани с управлението, да уравновесим заедостта и социалния аспект, нещо, което до сега не е направено. И поискахме от а, комисията ИМКО, заедно с Генерална дирекция за етос на комисията, да изготви много конкретни предложения по темата, базирайки се на, на работата, извършена от неформалния съвет, а също така и а, председателството от своя страна ще продължи дебатите в най-различни насоки, ще търси нови идеи, заедно с работната група и ще се постараем да имаме много ясни заключения на съвета ЕПСКО, преди заключенията за економическото управление, за да можем нашите препоръки да се впишат в препоръките на, на съвета по економическото управление. И а, ако а, мисля, че ако а, заедостта не се впише в стратегическите аспекти, мисля, че ще имаме голям проблем. Но тук говорих в, за краткосрочните приоритети дългосрочните приоритети. А що се отнася до краткосрочните, за кризата, за излизането от кризата, за мерките, за подсилване на заедостта, за създаване на нови работни места, ние се опитваме да имаме един уравновесен подход, като се базираме на еволюцията на пазара на труда, така че тези мерки да не дойдат твърде рано и да не стоят твърде дълго, след като вече няма нужда от тях. Но, примерно, да направим така, че тези мерки всъщност да не нарушат и без друго уязвимата все още економика. И именно за това поискахме да има един контрол на нашите мерки антикриза, защото това е всъщност решението според нас. И ще има един доклад на ИМКО, който ще бъде представен на неформалната среща от 21 октомври това е идея, която трябва да не забравяме. Разбира се, със сигурност и в близките 5-10 години ще говорим за мерки, антикризисни мерки, особено в, а, а, а, в заедостта, тъй като имаме 23 милиона безработни в Европа, но разбира се, първо трябва да помислим за краткосрочния план. А относно дългосрочните цели, бяхме решили да подготвим това излизане от кризата и да приемем насоките за заедостта, а също така и да подготвим дебатите за структурните реформи. Този дебат е свързан с големи промени в обществото, като, например, създаването на зелени работни места и други. Първото нещо, което трябва да направим в рамките на нашето председателство за съвета през октомври, става въпрос да, за съвета, който вече говорих, е да приемем насоките по заедостта. Признавам, работата, която ще извършим, не е много голяма. С господин Ори вече разисквахме по този въпрос. Знам, че има известно недоволство от страна на парламента заради един вид неформално приемане в Европейския съвет на, основ... на основните насоки, докато те още не бяха решени окончателно тук в парламента и гласуване. Но мисля, че е, утре, още от утре всъщност ще разискваме с докладчика, за да видим как ще изготвим дебата и как точно ще формулираме тези е, насоки. Така че ще видим какво ще постигнем и какви ще са конкретните ни идеи относно зелените работни места и други. След като се изключат тези основни насоки в заедостта, ние искаме да подготвим а, ключова реформа по тези политики, например повече зелени работни места и а, Относно тези зелени работни места и економика без въглерод, и също така удължаването на живота на гражданите. Това ще бъдат двете ни основни дискусии, двете ни основни теми. Разисквахме вече по тях миналата седмица на в съвета и ще ги направим приоритети на Министерската конференция, която ще се проведе на 28-29 септември. Ще поканим, разбира се, госпожа Шрёдтер, която изготви много интересен доклад по а, проблемите към, на прехода към зелена економика. И а, съответно а, ще подготвим един доклад на ИМКО. Ще се опитаме да имаме такъв за тази есен. И нашата амбиция е, базирайки се на работа на вашия парламент и на работа на а, комисията и също така и на всички останали заинтересовани страни, да изготвим конкретни и амбициозни цели относно тази стратегия в европейския план. И другият голям приоритет относно удължаването на живота на хората – и заедостта, свързана с това, бяхме решили да посветим една конференция, съвместно, организирана съвместно с фундация Дъблин. Колежката най-вероятно ще ви говори за това. Тази конференция трябва да е посветена на удължаването на живота, на професионалния живот и също така подобряване на качеството на, на работата, на работните условия и предполагам, че това ще стане по време на една голяма конференция, организирана през ноември. И също така ще се спрем и на друго измерение, т.е. първото свързано с зелените работни места и второто с белите работни места – и да видим какво точно това ще означава като квалификации, като нужди, дали става въпрос за услуги, предложени на хората, свързани с удължаване на живота, на продължителността на живота на хората. И цялата тази проблематика от втората тема е свързана с първата. Имаме нужда от преструктурирания. И с комисията организирахме форуми, проведени в 27-те страни членки и ще има друг форум на 18 и 19 ноември генерален форум, където ще говорим за удължаване продължителността на живота, условията на работа и ще видим от какво им е нужда на европейско ниво, за да предвидим преструктуриранията, да подсилим този преход и ам, ролята на качеството и какви инструменти ще се наложи да интегрираме, за да постигнем целите си. Четвъртият ни приоритет относно дългосрочните политики е проблематиката на прехода на, към гъвкава сигурност и заедостта на младите, един от приоритетите по време на криза. И се надяваме да получим скоро мнението на комисията в тази област. Ще има важна конференция по тази точка Очакваме също становището на ИМКО и декларацията на председателството за организиране на нашия формален съвет за края на декември. И накрая, също така заложихме на борбата с дискриминацията на пазара на труда. Това ще бъде основната тема на един съвет 15-16 ноември и ще работим също така и по разнообразието и ще предложим различни идеи, свързани с равенството между мъжете и жените. И тук говоря също и от името на настоящия ми пост, министър по равенството между половете. Това е що се отнася до различните приоритети в дългосрочен план, а що се отнася до законодателната дейност, ще говорим, може би, първо като изслушам вашите въпроси нека да ви кажа, че ще се средоточим върху приемането на основните насоки. Що се отнася до работното време? Мисля, че не точно под бългийско председателство ще се случи това. Комисията изготвя в момента своята позиция и след като е изготвен анализ на въздействието, така че мисля, че по-скоро унгарското председателство ще има тази задача. И ще се средоточим също и върху директивите, които защитават работниците изложени на магнитни полета. Това ще започне през октомври 2010. Разбира се, заедно с Комисията по жените ще трябва да се занимае и с директивите за отпуската по майчинство и относно равенството на възможностите. Ще се спрем на, отново на директивите свързани с дискриминация – но а, знам, че и вашата комисия участва с докладчик а, по такива важни и чувствителни теми. А, и разбира се, ще занимаваме и с иммиграцията, т.е. директивата за единствена авторизация. Единна авторизация. И ще има дебат през 2011 година, най-вероятно под унгарско председателство, за коментированите работещи. Това е като цяло как виждам аз нашето председателство. Тоест, ние ще се спрем на текущите проблеми, но също така и ще разгледаме и програмата като цяло заедно с другите правителства. Надявам се, че няма да има проблеми да се споразумеем. А и се надявам, че също така ще имаме един ден на стабилно правителство в Белгия и ще продължим да работим. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря ви за това изложение, което продължава обмена, който организирахме с вас, когато наша делегация се срещна с вас на ваша територия. Благодаря ви за е, това, че ни уверявате, че е, дори правителство, което се занимава само с текущите дела в Белгия, в края на краищата има амбициозна програма. Осем депутата са поискали думата. Разполагаме с 25 минути. Следователно ще има по 2 минути на човек. Господин Чаба Ори първо. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да изкажа благодарността си за това толкова обогатяващо изказване, госпожо министър когато разсъждаваме върху бъдещето на политиката по заедостта, виждаме, е, че ние мислим, е, е, така има единодушие между Белгийското председателство и Европейския парламент. Аз ви изслушах и проявих особено внимание към едно изречение, към следната идея – когато говорим за политика по заетостта, често сме губещи. И това ми направи силно впечатление. Ние търсим изход от кризата, стратегия за изход от кризата. Много е важно да мислим по политиката на заетостта, върху начина по който трябва да се излезе от кризата. Въпросът ми е следният. Е, какво е, мислите, госпожо министър, за е, останалите видове политика, които са необходими, за да може в сърцето на стратегията да се постави политиката по заедостта? Например, имам предвид политиката спрямо малките и средни предприятия, които могат да се окажат печеливши при създаването на работни места – не сме говорили и за финансирането, но е, мисля и за политиката по сближаване, защото политиката по сближаване също е начин да се помогне на политиката по заетостта. Е, давам думата на следващия оратор също за две минути. Благодаря, господин госпожо председател. Уважаема госпожо министър Милке, от името на политическата група на социалистите и демократите искам да ви пожелая успешно председателство и мога да ви уверя, че ще ви окажем подкрепа. Правителството е силно ангажирано с проблемите на Европа, също и по отношение на социалните аспекти и правата на наетите лица. Така че наистина можете да разчитате на нашата подкрепа. Вие отговорихте на някои въпроси, обаче искам да задам някои допълнителни въпроси, е, например свързани с съвета в Люксембург. Ставаше дума за работата на а, групата във връзка с а, член 178. Това е едно постоянно изискване на комисията, а именно, че заетостта не трябва да бъде мъртъв текст, а трябва да се прилага действително на практика. Надявам се, че това наистина ще стане. Имам някои забележки по законодателната част. Като на първо място искам да посоча някои неща във връзка с темата миграция и по-специално във връзка с сезонните работници. Ние се опитахме да приключим това с Испанското председателство на първо четене, но не успяхме, защото липсваше един важен елемент във връзка с сезонните работници. Сега обаче отбелязахме напредък и искам да помоля съветът да положи необходимите усилия, за да може тази тема да мине на първо четене. След това въпроса за социалното измерение на Single Permit, докъде стигнахте с тази тема и как желаете да я приключите. И накрая искам да попитам нещо във връзка с директивата за заболяванията на опорно-двигателния апарат при тежък физически труд. Това е също нещо, което трябва да спомена, а също и атипичните трудови договори. Господин Попакис благодаря ви, госпожо министър. Е, във вашето изказване вие говорихте е, за социалното измерение на кризата, е, това, че се създава бедност, че хора са изключени от обществото. Държавите членки се опитват да положат усилия за да се излезе от тази рецесия, защото тя се отразява отрицателно върху сближението в обществото. Тук трябва да се гарантират работни места, превентивна политика спрямо е, групите в обществото, които са в най-неравностойно положение, да се е, защитят правата на трудещите се при е, трансформация на предприятията и придвижване към зелена и устойчива економика. Вашите приоритети в економическата и социалната сфера – как възнамерявате да гарантирате баланса между тези две части? Благодаря ви. Благодаря ви, скъпи колеги. Госпожа Лин сега има думата. Благодаря ви. Много се радвам да ви видя отново. Много ви благодаря, че дойдохте в нашата комисия. Три кратки въпроси по законодателни въпроси за бременните работници. Директивата, вие казахте, че ще започнете с нея. Може би ще бъде добре да ни кажете е, вашето мнение е, за е, е, срока, за когато се получава пълна заплата. Е, трябва ли да подкрепяме? Аз е, не знам дали в настоящата економическа криза и различните традиции в държавите членки, е, че е, това може действително да се спази. Втори ми въпрос е директивата за електромагнитните полета. Ние работихме по нея в този парламент преди. Искам само да чуя вашето мнение е, дали смятате, че тези полета трябва да бъдат изключени от съответната директива и ако имате време да ни кажете за проблеми, които други хора имат, като например е, промишлеността, работници в промишлеността, е, които е свързана с директивата за електромагнит. Не знам дали ще имате време да се спрете на това. И накрая директивата против дискриминацията. Аз е, много добре разбирам, че директивата е, по, е, против дискриминацията все още е затънала в съвета. Искам да разбера дали има някакво движение. За момент няма отговор, но има ли нещо, което смятате като председателство, че можете да направите, за да се опитате да деблокирате тази директивата за против дискриминация при достъпа до обществени услуги? Председателката Искам да напомня на колегите, че списък е, вече е приключил. Е, трима са поискали думата, но няма да има възможност да ми дадем и ще ги е, отложим за следващия дебат. Господин Косак има думата сега. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да ви поздравя с добре дошла, госпожо министър с радост установих, че каузата на инвалидите е включена в вашата програма. Тя беше включена и в програмата на Испанското председателство. Беше най приоритет. За съжаление обаче не се постигнаха много резултати. Ако говорим за разширението на пазара на заетостта, искам да ви задам един въпрос. Е, как да предоставим повече работни места на инвалидите. Белгийското председателство има ли някакви проекти? Е, на второ място семейството. И програмите свързани с него. Ние знаем, че ръждаемостта спада и е, съответно ще има по-голям брой инвалиди обществените услуги за инвалидите и службите за защита на семействата на инвалидите. Имате ли някакви проекти и програми като Белгийско председателство? Защото не се обръща достатъчно внимание на проблемите на семействата и на децата на инвалидите. И още един въпрос – преди известно време беше направено законодателно предложение за единна европейска харта на инвалидите, за да може да се осигури свободното движение на инвалидите в Европейския съюз. Това може да се отрази и върху социалните услуги. Мисля, че въпросът е важен. Благодаря. Сега, госпожа Дали, благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър. Искам да се спра на два въпроса, които според мен са приоритетни. Е, сега в годината на борба срещу бедността е, говорим за бедността. Сега има 85 милиона бедни и непрекъснато повтаряхме, че половината от тях са работили. Като ви чета програмата, виждам, че трябва да има е, пазар на труда, който да приобщава безработниците и тези, които са най-отдалечени. Е, така, е, похвални са намеренията, но далеч не се решават проблемите. Защото като говорим за бедност в Европа, вие забравяте, че работата вече не ни защитава срещу опасността да се окажем бедни. Така че вашето председателство има тежката задача задача да приключи годината на бедността против общественото изключване и заради това въпросът ми е ясен. Белгийското председателство е ли готово да подкрепи европейска инициатива за истинска рамкова директива за е, минимален доход в Европа? Вторият ми въпрос. Безпокоя се от влушаването на условията на труд в Европа. 160 е, е, хиляди смъртни случая са свързани с липсата на безопасност на труда и 8% от раковите заболявания са е, от професионален характер. Това са 80 хиляди смъртни случая годишно. Радвам се, че в дневния ред вие сте, служили, вие сте включили е, Организацията на труда в МОД или е, излагането на работниците на електромагнитни полета. Но има и много по-важни въпроси. Подобрението на здравето и безопасността на труда на работното място. Има и нещо много важно. Канцерогенните фактори на работното място. Госпожа Паскал Баруни сега има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър, че сте тук тази сутрин. Когато говорим за заетост и връщане към заетостта, не трябва да забравяме Европейския социален фонд. Е, вие говорите по него, още от сега е, ние подготвяме е, е, бюджета на Европейския съюз 2014-2020 година и имаме много безпокойства, особено по независимостта на социалния фонд спрямо структурните фондове, някои упростявания, Изобщо, можете ли да ни кажете нещо по този въпрос? Сега за а, отпуската по майчинство. А, говорим за 18-20 седмици, но трябва да разберем и какъв е размера на обещетението. Искам да допълня въпроса на госпожа Карима Дали. Когато е, говорим е, за безопасността на работното място, говорим и за мускулно-скелетните проблеми, които са две трети от професионалните заболявания. Е, председателката, е, е, е, госпожа министърката, не знам дали ще може всичко, на всичко да отговори, но ще може всичко да чуе поне. Господин Стефан Юркс и госпожа Харкингс. Благодаря, госпожо председател. Два кратки въпроса. Първо, въпроса за заетостта. Това е много просто понятие в макроекономическата политика. Ние сме съгласни. Как възприемате Екофин? защото те искат да има 3% дефицит във всички държави членки до края на 2013 година. И тук ние е, е, чухме, че трябва да има и пакет по заетостта и пакет по сближаването, за да се каже да, 3% дефицит, е, обаче е, съответно трябва да се постигне и нисък процент на безопасността в държавите членки. Имате ли конкретни предложения, е, които да променят економическото управление, за да се търси баланс между заетостта и намалението на дефицита? и е специфичен въпрос. Наскоро ние гласувахме против, за да сме сигурни, че някои шофьори, които са самонаети, са включени в режима на работното време. Ние разбирахме, че в съвета все повече правителства съобщават, че сме е, допуснали грешка. И на второ място е, тези самонаети шофьори трябва да се изключат от тази директива. Вие като Белгийско председателство ще ни кажете ли, че е, комисията е, правилно постъпва като, от, като оттегля това предложение? Госпожа Харкин и госп... Благодаря. Добре, дошла на Добре дошла на Белгийското председателство. Надявам се, че ще успеят да изпълнят тази тежка програма. Няколко въпроса. Първо относно макроекономическата ситуация, така както каза Стивен, няма да повтарям въпроса, но все пак напълно съм съгласна с казаното. Искам да добавя, че а, трябва също така да разгледаме и обществените услуги. И а, мис... аз лично мислех също да се съсредоточа върху а, социалните услуги от общ интерес. Бихте ли го включили също във вашата програма? И Искам, доколкото разбирам, Белгийското председателство иска да изгради обща рамка по различните схеми и също така да осигури а, равен достъп. Бихте ли развили малко темата? Благодаря, господин Фарб. Господин Фалб. Благодаря. А, също имам въпроса за госпожа министъра. Относно а, организация, която като цяло е а, доста изключителна. Става въпрос за една белгийска организация, УНИСЕМ. Очаквате ли, че тя ще има известно влияние и как мислите да се сътрудничате с тях, а, примерно за да подпомогнете малките средни предприятия и самонетите? Благодаря. Мерси, мадам. Благодаря, госпожа Бизото. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, госпожо министър. Целта се състои в това да укрепим социалния модел по време на вашата дейност. Не е ли, може би, по-важно да внесем известни изменения в този социален модел. Например, в Белгия има много е, социални услуги, има много е, социални помощи при безработица. Какво, например, мислите за минималната работна заплата? Един втори въпрос във връзка с младсинствата и правата на жените. Аз е, отправих въпрос към комисията по повод бурката и ми беше отговорено, че между другото тук става дума за нарушение на правата на жените. Знаем, че в Белгия, в Испания, в Франция, е прият закон за забрана на бурката. Не знаем дали Белгийското председателство на общностно ниво ще предложи специфични мерки във връзка с бурката, а въпросът е свързан до голяма степен с обществената сигурност и с интеграцията на жените. Благодаря. Благодаря. Госпожо министър, имате е, много малко време, за да отговорите на тези многобройни въпроси. Надявам се, че ще успеете да се справите с предизвикателството. Благодаря. Ще се постарая да го направя. Първо по въпроса на господин Ори. Да, очевидно е, че политиките по заетостта, дори да са а, трансверсален приоритет, трябва да бъдат подкрепени от други политики, например политики за подкрепене на малките и средни предприятия. Има много, много дискусии в момента за подсилване на така речения Small Business Act или законодателството за малкия бизнес, най-вече в рамките на стратегията Европа 2020. Разбира се, аз не съм най-компетентното лице в това отношение. Има колеги в този ресор, които се занимават с въпроса. И съответно, там мерките са, например, насърчаване на предприятията и други. А що се отнася до финансирането, предполагам, че има и там и други мерки. Е, целта е да съчетаем нашата отговорност, свързани с бюджетната строгост и едновременно с това бъдещите политики, на които ще трябва да наблегнем за бъдеще и инвестициите в квалификацията и допълнителни подпомагащи политики, свързани с заедостта. Нека да отговоря на господин Съркас накратко заседавахме с цел да видим как измененията, защитавани от вас, позицията на комисията Либе за свободата и, на граждан, и гражданските свободи, може евентуално да а, бъде вписана в рамките на директивата за единствено разрешение а, и също така за иммиграцията. Как бихме могли евентуално да изготвим насоки, които да могат да бъдат също така вписани и в други инструменти, защото ще имаме също така а, дебат за командированите работници, а също така и за сезонните работници а, в началото на 2011. А, така че ще е добре да осъществим връзката между този дебат и останалите дебати и да го впишем в рамките на социалната защита и на борбата с дискриминацията. Аз лично съм готова да, да участвам в защитаването на вашите идеи. Що се отнася до въпроса как да се свържат политиките за по-уязвими социални групи, например жените, младите, възрастните хора, иммигрантите и така нататък. И едновременно с това да се, се обвържат с трансформацията към една зелена економика, която има нужда от квалификация, мисля, че това може да се постигне най-вече чрез а, предвиждане, много предвиждане на бъдещите квалификации, които ще са нужни. А, то нашата економика ще изисква все повече и повече квалифициране на работна ръка, така че не може да си позволим изключване. На въпроса на госпожа Лин – за директивата за а, майчинството. Много деликатен елемент. Има разлика в възгледите а, между вашата комисия и тази на комисията за жените, а, която, с която вече говорих. Трябва да намерим някакъв консенсус, който да бъде приемлив и да, се, да взима предвид също така и бюджетните ни проблеми и бюджетните политики за сега. А, така че в държавите членки, нека да не забравяме, се сблъскваме с големи бюджетни ограничения, които съответно имат влияние върху настоящия дебат по темата. А, предполагам, че ще постигнем един компромис, който от своя страна ще ни а, позволи да напреднем. Ние ще изслушаме и двете комисии ще дискутираме с други европейски институции, ще се опитаме да а, направим така, че а, директивата евентуално да напредне, работа по директивата да напредне. Тоест, ще се опитаме да напреднем, но ще се опитаме, може би, да а, се придържаме повече към становището на комисията и да стигнем до компромис. Що се отнася до въпроса за хората с увреждания, това е един от приоритетите на Белгийското председателство. Ние поставихме този въпрос в центъра на нашата дейност и ще се опитаме да изготвим заключения по тази тема по време на съвета. На въпроса на госпожа Лин, да, бихме желали да ускорим дебата по директивата за дискриминацията. Знаете, че това е много сложна тема. Но, може би първо трябва все пак да имаме един тематичен подход и така до някъде засягам въпроса, свързан с директивата за защитата на работещите в области, които са изложени на електромагнитни вълни. Първо ще се сътрудничим с другите комисии ще се опитаме да, отговор... да видим и експертите, за да можем да отговорим на техническите въпроси, но поне за сега нямаме окончателна готовност за тази директива. ще се опитаме да осигурим приоритет и евентуално да зададем въпроса за Европейската харта за хората с увреждания, за която вие говорихте. Зададохте ми въпрос защо в документите, които са в моя ресор, не се говори директно за борба с бедността защото всъщност колегата, която ще говори след малко и която занимава с социалните въпроси, ще говори по този въпрос. Аз се за... говорих най-вече за заедостта. Тя е свързана с бедността, но разбира се, бедността и борбата с бедността е една много по-широка тема. И ние ще се съсредоточим също и върху проблема на бедните работещи, и колегата а, ще ви говори по тази тема, която е също между приоритетите на Бългийското председателство. Това беше една от темите за дискусии по време на а, неформалният съвет по социалните въпроси. Що се отнася до работните условия, имаме а, даден приоритет свързан с графика на работа на МОД. Имаме съвместна конференция с МОД по така, така наречената а, прилична, достойна работа. И също така ще обсъждаме и защитата а, на работещите а, и осигуряването на здравни грижи, било то а, психологични или други. И ще имаме цяла седмица на дискусии с здравето на работното място през ноември. На госпожа Крюни ще кажа, че за нас Европейския социален фонд наистина е много важен. И, и че наистина това е много важна тема и че имаме нужда от инструменти, за да изготвим всъщност, да приложим тази стратегия 2020 и очакваме и предложенията на комисията, предвидени за октомври тази година, най-вече през на бюджета. И тогава ще бъдем достатъчно динамични и ще защитаваме предложенията, тогава вече ще видим с какви допълнителни средства разполагаме, с каква гъвкавост на фондовете разполагаме, най-вече относно Европейския социален фонд. Господин Хюкс, за економическото управление. Това е много голям дуел, тъй да се кажем а, бях, вече бях получила широка подкрепа от държавите членки в съвета. Мисля, че тази кауза напредва. А, идеята тук не е просто да убедим Екофин, а да решим на ниво държавни глави, когато се провежда съвета през октомври, а, да стане така, че всички държави членки да реагират и да се съгласят с нашите предложения. И като се изключи а, всъщност паметна отговорност от ЕПСКО, ЕМКО и другите организации, мисля, че всъщност най-добрата, една по-добра координация в комисията и след това в различните а, комисии е много, много нужна. Та, имаме нужда от различни подходи, няма нужда да има дуели между отделните подходи. Всъщност, напротив, те трябва да се съчетаят, за да се постигне една по-пълна стратегия за растеж и за заетост и бихме могли да свържим бюджетните политики. Знам, че можем да стигнем до 3%, знам, че можем да постигнем равновесие в сравнително бърз план. И ако имаме един амбициозен но ако си поставим прекалено амбициозен план за бъдеще, ще се, ще се върнем в грешките от миналото. И тук мисля най-вече за директива 33 за шофьорите на тежкотоварен превоз. Ще има един, едно проучване и ще има анализ на въздействието и едва тогава ще има преразглеждане на позицията на комисията по темата и ще има една, една съвместна маса, кръгла маса с фундацията Дъблин и ще вземем вече някакви мерки. Относно минималната заплата и бюджетните ограничения, не става въпрос толкова за минимална заплата, а минимален доход, за който ще говори колегата Лорет Онкелингс. А, що се отнася до тази белгийска организация Унисон, а, мисля, че на европейско ниво говорим за социални партньори. И тъй като тази организация представлява средната класа в Белгия, следователно тя ще бъде представена като един от нашите социални партньори а, ние искаме да подсилим ролята на социалните партньори в рамките на економическото управление и в рамките на стратегията 2020. И през септември ще има едно такова събитие, организирана конференция или друго, а, за да видим как точно ще адаптираме ролята на социалните партньори, а, как ще подсилим присъствието им и в рамките на новото економическо управление. И накрая на въпроса на госпожа Бизото не мисля, че само с увеличаване на заплатата ще постигнем подобрение. Вярно е, че е добре да имаме социални осигуровки и така нататък. това е добре и за потреблението, но мисля, че трябва също така да активираме повече економиката, да върнем безработните към работа. А що се отнася до а, бурката, а, знаете какви решения взехме на бългийско ниво. А, гласувахме с единодушие, така че знаете или можете да си представите моята позиция. Относно деликатната тема за, борбата, за директивата за борба с дискриминации, може би ще оставим на субсидиарността на държавите членки. Но разбира се, това е важна директива и в някой момент евентуално може да се върне на масата за преговори. Мисля, че ще проведем достатъчно деликатни дебати през това председателство и това ще бъде един от тях най-вероятно. Но Казваме, не е един от приоритетите ни, но ако стане въпрос за това, ще го разискваме. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Милкея от името на всички колеги. Ако Белгийското председателство спази обещания така, както вие спазвахте времето за говорене днес, сами ние сме оптимисти. Вие отговорите на всички въпроси и а, освен на тези, които нямаха време да зададат въпроси, разбира се. И а, а, благодаря. Благодаря. Успех на Белгийското председателство. И сега ще посрещнем трима други от вашите колеги. Благодаря. Avec vous.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

Скъпи колеги, мога ли да ви помоля да вземете местата си отново? Е, е, защото втората част на сутринта е още по-предизвикателна от първата, защото е, имате точно толкова въпроси, колкото имахте и преди, обаче имаме трима министри. Искам да кажа на политическите функционери, че гласуването се отлага за 11 часа, за да имаме един час за министрите. Госпожо министър, господа министри, добре дошли в комисията за етосте и социални дела в началото на Белгийското председателство. Е, отговорността, която вие носите за нас е много важна. Радваме се от възможността, която ни се предоставя за първи обмен на мнения с вас. Госпожа Лорет Онкелингс, вие сте първи заместник е, министър-председател и отговаряте за е, общественото здравеопазване. Е, вие сте министър на песите и на големите градове, а вие сте държавен секретар и отговаряте за хората с увреждания към министъра на социалните въпроси и здравеопазването. Е, ако обичате, бъдете кратки. Съжалявам, но е, това е в интерес на е, правилното протичане на дискусията. Госпожо министър, ако обичате, изложете приоритетите си за 10 минути. След това ще има дискусия. Имам списък с желаящи да се изкажат, още преди да сте се изказала. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, дами и господа депутати. Пакета за етост равни шансове в борба срещу дискриминацията е от ключово значение. Вие задълбочено говорихте по този въпрос, но има и друг пакет, по който трябва да си сътрудничим. Това е по-общия въпрос за сближението в обществото. Миналата седмица имаше неформален съвет и министрите е, установиха, че социалната, че економическата и финансовата криза има е, е, много тежки социални последици. Расте безработицата, бедността и несигурността. Те констатират, че социалният модел до сега беше гаранция за благосъстояние, но беше също така и щит, за да се амортизира шока на кризата и установиха, че ще бъде опасно за интересите на европейските граждани да се насърчава социалната конкуренция в Европа, която ще дестабилизира социалните условия в континента. И отново е, беше изтъкнато значението на ЕПСКО е, в бъдещото макроекономическо управление на Европа. Обедена съм, че госпожа Минике е подробно е говорила за това. Ние е, искаме да се работи колкото се може повече е, по инструментариума, с който разполагаме, да имаме е, цифри като цели. Е, имаме е, цифри за намаление на бедността. Но има и една главна насока, която обсъдихте, това е, е, е така наречената десета линия. Мисля, че тя вече беше подобрена е, благодарение на работата на вашата комисия, защото по време на ЕПСКО през юни ние подобрихме текста е, вследствие на проведените тук дискусии но мисля, че е, можете да е, е, продължите доброто сътрудничество между парламента и съвета, особено по три показатели, защото при вашата работа вие сте наблегнали за това, че устойчивото подобрение на обществените финанси и държавите членки са отразили положителното влияние на социалното сближение в националните бюджети, вие сте ги казали, да се намали бедността, значи да се увеличат доходите на хората, които ще плащат данъци и накрая необходимостта да е, има ясна информация за обществените услуги е, към потребителите. Е, това са примери е, за теми, по които можем да продължим да работим, е, за да включим вашите приоритети в главна насока 10 главна насока 10 трябва да бъде водеща в нашия пътен лист за стратегията 2020. И по време на неформалния съвет ние възложихме на Комитета за социална защита да изготви 7 показатели за приложението на тази 10-та главна насока ние поискахме Европейската комисия, която ще има флагшип по темата, а, с оглед намаление на бедността и този флагшип да а, бъде в подкрепа за тази главна линия. И трябва съвместно да работим по социалното сближение. Ние искаме да подчертаем и значението на Европейския съюз е, ще има специална конференция през септември. И е, освен това подчертаваме и значението на Лисабонския договор за трансвенсалното значение е, на социалното сближаване. Мисля, че вие системно сте получавали информация всичко е прозрачно. Имам също така време да говоря за социалните услуги от обществен интерес. Госпожо председател, ние знаем, че те играят ключова роля в Европейския съюз. Знаем също така, че законовата рамка не е пригодена към организацията на тези социални услуги. Ние е, чухме от много заинтересовани е, колко са загрижени за това, че има затруднения. По време на Белгийското председателство ще има две теми. Да се търсят възможности, за да се адаптира законовия контекст и се опираме на втория доклад на Комисията по социалните услуги и от обществен интерес, а също така е, се позоваваме и на работата на Социалната комисия и на съвета, за да се подобри европейското качество на тези услуги работата по законовата рамка и е, ще бъде обект на третия форум е, по тези услуги на 26 и 27 октомври до година. И на съвета ЕПСКО през декември също ще обсъдим темата. Е, така, сега отстъпвам думата на нашите колеги. Добре, господин Дели, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, от мое име и от името на колегата Кола, който е а, отговорника за борбата с бедността, ще говоря по тази тема, както и за а, хората с увреждания. всъщност ние ще закрием, така да се каже, годината, посетена на а, равенство на шансовете с хората с увреждания, на борбата с бедността. А, така че ние ще се опитаме да. А, поне такава беше целта да изкореним бедността. Разбира се, тази цел, съжаление, не беше постигната. Що се отнася до Белгия, Искам да дам три приоритета. Първо, въпросът за минималния доход. Това е важна тема, защото първата ни основна точка е да се съсредоточим в, на проблема на хората, които а, живеят в тежка ситуация, нестабилна ситуация и рискуват да, бъдат, да изпаднат в крайна бедност. С 17% от европейците са в тази ситуация и се надяваме да работим повече по тази тема в а, рамките на нашето председателство. Втория ни приоритет е – децата а, и достъпа на тези деца до различни а, права. Детската бедност, а, също така 20% от децата в Европа живеят под прага на бедността и искаме да дадем едно европейско измерение на нашите препоръки за борба с детската бедност и да я намалим. Това е препоръка, която ще се базира на а, правата на детето и един многоизмерен подход. А, това е въпрос, който се вписва също така в цяла редица други въпроси, свързани с осигуряване на жилища, участие в социален и културен живот. И третата приоритетна тема на биологическото председателство е а, феномена, социалното явление бездомни хора – а, ще организираме а, нещо като кръгла маса, колоквиум. А, кръглата маса ще бъде проведена на 18-19 декември, колоквиум е по-рано. И ще говорим за а, социалното включване, като ще се спрем на един пазар на заетост, който да включва хората, не да ги изключва и също така минималният доход и а, социалната интеграция ще участват министрите, занимаващи се с въпросите на бедността и ще наблегнем също така на това как трябва да се инвестира в економиката и социалния аспект на економиката, за да се подпомогнат тези особено уязвими хора. Що се отнася до хората с увреждания, мисля, че водещата ни нишка трябва да бъде прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания тази конвенция е голям напредък в световен план. Генералната асамблея на ООН прие 15 държави членки я ратифицираха вече и ще се пристъпи към прилагане на европейски план на тази конвенция, разбира се, в сътрудничество на всяка държава членка. Става въпрос за правата на хората, които са възприемани като пълноправни граждани, граждани с право на достъп до образование, до обществени услуги, до информация, на жилища и всички, всички други услуги, като всеки друг нормален гражданин. И за тази цел ще се проведе конференция на 18-19 ноември за прилагането на тази конвенция, като ще помислим за самите хора с увреждания и ще има един обмен на добри практики, на информация, за да видим как всяка държава членка прилага тази а, конвенция и какви са практиките. И втория ден ще бъде посветен на обмен на практики на ниво администрация. Но а, ще се постараем да включим абсолютно всички нива, както от местните власти, така до европейски институции. Ще помислим също така и за кодекса на поведение, да видим какви ще са съответните компетенции на държавите членки в дадената материя, какви са поделените отговорности с Европейския съюз и така нататък. И евентуално ще помислим какъв кодекс на поведение ще изготвим. Също така най-вероятно ще се е, пристъпи към изготвянето на един допълнителен протокол между държавите членки и Европейския съюз. Искаме също така да благодарим на Испанското председателство. На 7 юни е, в Люксембург се проведе един съвет ЕПСКО относно хората с увреждания, където се говореше. Се направиха препоръки каква включителност включваща, не изключваща политика, интегрираща политика да се провежда за хората с а, увреждания. И държавите членки определено се изказаха за а, подпомагане и зачитане на правата на хората с увреждане. И последно, госпожо председател, директивата за борба с дискриминацията. Тя е доста, а, доста обширна тема. Колегата Милке говори по нея. А, наистина това е много тежка тема, много деликатна тема, а, която най-вероятно ще продължи да разпава дебати. И а, не мисля, че а, поне за сега можем да стигнем до до консенсус по тази тема, но все пак относно хората с увреждания, мисля, че консенсуса вече е ясен. Благодаря, госпожо председател. Съвсем набързо това е, което имах да кажа. Благодаря. Господин Мишел Дарден, имате думата и надявам се да ни кажете дали в графика на съвета а, става въпрос за зелената книга, която комисията а, публикува. Моля, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Честит национален празник на всички френски депутати. Нека с това да започнем. Е, е, миналия понеделник е, на неформалния съвет, който, който се проведе на 7, 8 и 9 юли, за който вече се спомена, е, останах с впечатлението, че принципа на субсидиарността е ключовата дума, когато говорим за пенсии. Je pense néanmoins que la Commission... Е, аз все пак смятам, че комисията е, беше права, е, както казахте, госпожо, да внесе своята зелена книга, която се позовава на междинния доклад, който е изготвен съвместно от Комитета за социална защита и Комитета за економическа политика. Според мен в тази книга основателно се поставят проблемите, пред които различните страни са сблъскани и те са обобщени в 14 основни въпроса. И аз лично Смятам, че този документ изтъква необходимостта от стимулиране на економиката, подобрение на обществените финанси, необходимостта да се гарантира адекватно ниво на пенсиите, необходимостта да се мисли за увеличението на ефективната възраст за пенсиониране, необходимостта да се е, гарантират е, пенсионните режими чрез капитализация и необходимостта да се осигури регулиране на финансовите пазари, като се има предвид е, нарастващата роля на пенсионните фондове. Според мен е логично всяка страна трябва съобразно своите национални специфики да решава този проблем но трябва да приемем, е, че е, трансграничните работници, е, прехвърлянето на допълнителните пенсионни права, предпазливостта при контрола на институциите върху платежоспособността, съобщаването на ясна информация и статистиките трябва да бъдат обект на наднационален правилник, на наднационално регулиране. Поради това ние приканихме държавите членки да помислят по 14-те въпроса, които са зададени в Зелената книга и по-специално проблема за адекватност и платежоспособност е, в областта на пенсиите. Вероятно знаете, е, това ще бъде основната тема на Министерската конференция по пенсиите, е, която ще се проведе на 7 септември. По този начин ние искаме да допринесем е, в работата на комитетите за социална защита и економическа политика, както и на е, е, размисъла у гражданите, за да може в крайна сметка да се изготви бяла европейска книга върху пенсиите. Според мен е логично и необходимо този размисъл да се води съвместно от ЕКОФИН и ЕПСКО. Всеки трябва ясно да съзнава, че е, пенсията е само един от елементите, макар и много важен елемент, но все пак само един от елементите на борбата срещу бедността е, е, най-възрастните хора в обществото също трябва да имат достъп до форма на благосъстояние. Благодаря ви, госпожо министър и господа министри. Благодаря ви за това, че можем сега да пристъпим към диалог с депутатите. И за това сега първо ще дам думата на госпожа Гансари, после на господин е, Ори. Е, благодаря. Едно нещо не ми стана ясно, а именно как Белгийското председателство ще разглежда директивата за работниците. Това е важен идеал в Европейския съюз, защото свободното движение на хора е една от най-важните теми за нас в Европейския съюз. Свободното движение обаче води до някъде до ксенофобия и дори е, до омраза към Европейския съюз. И за това ние искаме да научим какво смята да предприеме Европейския съюз по време на вашето председателство в тази насока. Второ, Що се отнася до минималната заплата и минималния доход като цяло, тук има много неясноти и първо трябва да се предложи дефиниция на това какво всъщност Белгийското председателство смята да постигне минимален доход или минимална заплата? Ури! Благодаря. Господин Ури има думата. След това господин Коферати. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за информацията, госпожо министр, господа министри. имам само един въпрос. Така както е известно, бългийското председателство и унгарското председателство фиксираха като приоритети борбата с детската бедност и ще се е, опитат да дадат статистически измерения на проблема и да видят как може да се реши той. Така ли? Е? Благодаря. Благодаря, господин Коферачи. Грация. Благодаря. Много често по време на нашата работа тук се говори за достоен труд. И аз мисля, че това е трудът, при който се зачитат правата на работещите, като става дума в частност за правата на отделните страни, правата на общността и за колективните трудови договори там, където има такава уредба. В Европа е много разпространен един отрицателен феномен, а именно нередовният труд, нередовната заетост – и гражданите на Европа са тези, които желаят да работят, обаче за съжаление не се зачита тяхното достоинство, защото няма колективни трудови договори в съответните страни. Още един неприятен феномен – незаконната заетост – Хората идват е, от други части на света да работят тук в Европа, но за съжаление на тях не им се предлага никаква закрила по отношение на положение от тях труд, нито по отношение на колективен трудов договор, нито по отношение на правата им като наети лица. Срещу това трябва да се борим и искам да науча дали имате някакви насоки за а, е, подобни действия, защото знаете, че след като няма трудови договори, хората не могат да получават пенсия един ден. Това са проблеми, които могат да е, станат взривоопасни в бъдеще, особено във времената на криз. Yes. Благодаря, госпожа Лин. Благодаря. Има много, много проблеми, а, на които трябва да се спрем. А, радвам се да видя отново господин Дърден. И знаеме, че в миналото, като че ли координационните ни методи не а, действаха особено добре по тази тема. Какво ще, как ще ги подобрите, например, в областта на а, подпомагането на хората, на бездомните хора или изкореняването на бедността? И също така, как точно ще работите с изготвянето на кодекс на поведение? А, искам също така да задам няколко въпроса относно така наречен минимален доход. Някои говорят за минимални доходи, други за минимални заплати. Аз мисля, че трябва да говорим за минимален доход, защото хой иначе хората, които нямат работа, ще бъдат изключени от нашите действия. И искам да ви попитам, мислите ли, че трябва да има един единен минимален доход за всички държави членки? а, и как да бъде прокаран, дали с рамковата директива или чрез умяна на добри практики а, и дали може да използва координацията ни. Относно директивата за хората с увреждания, е, доколкото знам, тя е блокирана в съвета. И радвам се, че споменахте Конвенцията на ООН за хората с увреждания. Имате ли някакви планове да окажете натиск върху държавите, които не са подписали или ратифицирали конвенцията, защото казвате е толкова важна, че имаме нужда от подписите и ратификацията на всички държави членки. Благодаря. Благодаря, господин Бах. Ja, vielen Dank. Ich möchte äh, hinweisen auf oder fragen, Искам да насоча вниманието към въпроса за координирането на отделните политики. Господин Дарден съвсем основателно посочи, че е, финансите, социалното дело и пазара на труда са различни аспекти и още по време на дискусията по Зелената книга е, може да се каже, че ще трябва да се работи по-дълго в бъдеще. И аз искам да попитам как е възможно, когато се извършва тежък физически труд, да се увеличи е, времето на заетост, т.е. до 71 година, примерно. Дори хора над 50 години има трудно сега да намерят работно място. Смятам, че това не води до политика на сближаване. А що се отнася до економическия и финансовия растеж, е, там има блокиращи мерки и те засягат най-слабите в обществото и вместо да се борим с бедността, ние е, като че ли е, правим точно обратното. Смятам, че се създава допълнителна бедност и искам да ви помоля предвид лицата с увреждания, по отношение на а, автобусните превози ние не намерихме възможност за споразумение. Дали предвиждате процедура на помирение като възможно решение? Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Кастекс, после госпожа Дели. Благодаря, госпожо председател. Е, госпожо министър, е, за е, услугите от обществен интерес. Вашата амбиция е да организирате трети форум по социалните услуги, но е, имате още по-голяма амбиция за подобряване на регламентацията. Ние ви подкрепяме във вашите амбиции, желанието ни би било е, е, тласъка, който ще дадете с вашата инициатива, да продължи и съответно съвета трайно да се заинтересува от този въпрос, за да доведе до е, завършик работата по социалните услуги от обществен интерес е, има дискусия по естеството на тези услуги. Ние сме решени да има е, общ достъп до тези услуги, а, е, да не бъде ограничен достъпа, тези услуги да не бъдат само за хората в най-неблагоприятно положение. Госпожа Дели няколко въпрос. Благодаря. Добър ден и благодаря за това, че дойдохте. Е, ще се борите срещу бедността и е, изключването от обществото. Питам дали Белгийското председателство, да питам дали Белгийското председателство е готово да подкрепи европейска инициатива за създаването на прословутата рамкова директива за минимален доход. Искам да е, попитам и за облагането на високите доходи, които е, могат да е, финансират обществените финанси и социалната област. А освен това, как да предотвратим бедността? Как да предотвратим бедността? Това е, е линия, по която можем да работим. А сега е, е, хората без жилища, бездомните, е, жилищата е, са е, въпрос на национално законодателство. Как ще упражните натиск върху държавите членки, за да спазят факта, че всеки европейски гражданин трябва да има право на прилично жилище? Сега за бездомните има няколко декларации, Една декларация току-що беше внесена, подписана от госпожа Лин, Фигередо и така нататък, за да се сложи край на явлението. С какви средства ще си послужите, за да окажете натиск? Да не чакате 2015 година. Ови, всяка година умират е, граждани на Европейския съюз на улицата. Да не чакаме края на годината. Благодаря ви, казва председателката. А, е, е, социалистическата група е, ще бъде привилегирована. Не искам да ощетявам другите. Ще дам думата на всички, които са поискали думата. Господин Дероза. Uh, uh, Благодаря ви. Благодаря ви, господа министри, за вашето изложение тази сутрин. Аз имам въпрос към госпожа Онкалинг и ще задам същия въпрос като госпожа Кастекс за социалните услуги от общ интерес. Аз съм докладчик в тази комисия по бъдещето на този вид услуги и вчера бях на семинар, организиран от Белгийското председателство по техническите аспекти на въпроса. семинара беше чудесен. Поздравявам ви за това, че сте го организирали и мисля, че огромните усилия е, така заслужаваха. Въпросът ми е свързан с така наречената е, правна рамка. Там не се показва как точно се организира този вид услуги. Възнамерявате ли да използвате е, член 14 от договорите? Това ли ще бъде правното основание? Или е, разглеждате други аспекти на европейското законодателство например, клаузите за конкуренция и обществени поръчки. И накрая въпроса за субсидиарността тези услуги е, не съществуват в държавите членки, освен ако държавите членки не решат да гарантират такива услуги. Европейския съюз не може да ги гарантира, но все пак има е, сложна взаимовръзка между организацията и заплащането на този вид услуги, защото има правила за конкуренцията, държавна помощ и правила е, за тръжни процедури. Е, трябва да бъдем много сериозни, когато е, искаме тези социални услуги да оцелеят е, защото в много държави членки всъщност тези социални услуги отпадат. Господин Дарден, предпоследен изказващ се. Благодаря, госпожа председател. Няма да злоупотребявам с времето. Първо, искам да кажа, че се радвам да чуя, че точно тези приоритети са избрани от белгийското председателство и то в рамките на този економически контекст. Ако можем да напреднем към една по-социална Европа, това ще бъде вече голямо постижение. Искам също така да напрегна това, което беше казано и госпожа Онкелинг и от госпожа Милке, че трябва да свържем макроекономическата, макроекономически аспект с стратегията Европа 2020 и да наблегнем, така както преждеговорящите казаха, върху борбата с бедността. Това е наистина важна тема. Искам да наблегна на факта, а, че трябва да, си, им, да имаме цифрово измерими, така да се каже, цели, но също така трябва и като си набележим цели, да ги спазваме и да, да се опитаме да ги постигнем. Тоест, да конкретизираме нашите цели. Говорихте за нуждата от някакви индикатори, които да измерват или да следят прилагането. Искам да се върна също така и на важна тема, подчертана и от госпожа Дели и от госпожа Окелинг, за минималния доход. Важно е да имаме някаква законодателна инициатива в областта, така че да а, осигурим една рамка, не говоря, не говоря за униформизиран, така се каже, уеднаквяване, но за да могат всички държави да наистина да хармонизират своите минимални доходи. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на министъра за представените е, теми и пожелавам успех. Два въпроса. Борба с бедността, именно при децата. Госпожо министър, през е, последните години Европейският парламент прие е, проект за резолюция, където се разглежда ситуацията на децата, чието родители работят в чужбина. Искам да попитам сега дали вие, като бългийско председателство, смятате да поемете инициатива във връзка с препоръките, които в тази проекто резолюция отправи Европейския парламент. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е към господин Дарден. Става дума за пенсионната система и нейната устойчивост. Господин министр, вие или по-скоро всички ние живеем в времена на економическа и финансова криза, която дава силно отражение върху социалния сектор. Знаете, че много хора на възраст между 50 и 55 години са загубили работните си места, а на пазара на труда сега за тях съществуват много пречки за намиране на работа. Съществува концепцията за ранно излизане в пенсия. Аз искам да попитам, господин министър, вие, който ще осъществявате Белгийското председателство, дали знаете, дали има някакъв подход за политиката за ранно пенсиониране. Знаете, че в отделните страни има големи разлики. За някои е, това се разглежда като добра възможност за борба с бедността и осигуряване на шансове за хората. Други твърдят, че ранното пенсиониране е по-скоро отрицателен фактор за социалната сигурност. Благодаря ви най-сърдечно предварително за отговора на моите въпроси и още веднъж ви желая успех. Смятам, че съчетаването на вашия мандат и дейността на господин Ромпой е гаранция за успешно бългийско председателство. Благодаря още веднъж. Благодаря ви. Преди отново да дам думата и на тримата, искам да се спра на това, което казахте по член когато говорим за приложението на Лисабонския договор, това е критичен инструмент и аз изцяло споделям идеята ви, че до сега е, не използвахме в значителна степен е, възможностите, които предлага този член. Това, което казахте, е много важно, но отвъд това, което казахте, е не по-малко важно, тук, както и по въпросите на економическото управление, тази проблематика да не бъде само в полето на ЕПСКО, а по-скоро да вдъхнови и останалите съвети и всички закони, които се прилагат. Това е духа на този член и някои не са разбрали динамиката на този член. Е, е, давам ви думата, госпожо министър. Можете да организирате взимането на думата от членовете на Белгийското председателство. Член 9 е така вертикален и заради това е, трябва да го приемем като оценка за всички решения на Европейски съюз по социалния живот на Европейски съюз. Така че съм съгласна, че не се използва в пълна степен потенциала на този член и затова през декември на съвета ЕПСКО ще искаме доклад от комисарите за прилагането на член 9, за да може той да се прилага е, по-системно и по-прозрачно. Е, това се отнася и за социална Европа. Има изключително много въпроси. Ще се опитаме е, да им отговорим. Ще започна с качеството на заетостта. 2001 година, когато Белгия беше председател на Европейския съюз, аз бях министър на заетостта тогава и надълго говорихме за е, нейното качество. В е, прочутия триъгълник на Лисабонската стратегия, качеството на заетостта пак беше в сърцето на политиката. Сега е, е, надеждата ни от тогава започна да отстъпва започна да отстъпва, можем да мечтаем за европейско трудово право, но още сме далече от истината. Още сме далече от истината и вместо краткосрочно да залагаме на подобни решения, трябва да работим по качеството на заедостта, изхождайки от е, главните насоки, но и чрез социалната защита трябва непрекъснато да повтаряме, че социалната защита не е само рамка за борба срещу бедността, като подкрепа към най-бедните. Това е нещо много по-обширно. Това е социална сигурност и солидарност, която съществува по различен начин в различните национални рамки, но трябва да работим повече, за да може тя да бъде подкрепена от цялостна европейска политика. През септември ще организираме конференция по социалната защита, как се разбира тя и добавената стойност на европейска подкрепа. През септември, успоредно с конференцията по пенсиите и госпожо председател, от името на колегата и от мое име Искаме да кажем, госпожо председател, че искаме Европейския парламент да участва в тази конференция. Ще бъде интересно, както за вас, така и за нас, да се подкрепяме взаимно. Е, второ, по социалните услуги от обществен интерес. Благодаря ви, че участвахте в техническата среща по тази вид услуги. Всички доклади е, посочват е, колко е било интересно. Ние знаем, че е, този вид услуги е, не се вписват в е, логиката на обществените поръчки, е, защото е, може някой да се опита по-скоро да спечели поръчки, отколкото да оказва такъв вид услуги. Тези услуги не съвпадат е, с останалите услуги, трябва да се види какво представляват те, да има е, заинтересованост във вътрешния пазар при установяването и оказването на този вид услуги. Те е, трябва е, да се изправят пред е, ч, е, държавните помощи и е, регламентирането на държавните помощи. Сега говорите за 14 член. Белгийското председателство работи по въпроса. Имаше техническа среща, ще има и форум през декември ЕПСКО. Въпроса за хартата за качеството не е проблем. Комисията работи по нея. Сега по законовата рамка. Трябва ли да има единна законова рамка за този вид услуги? Мисля, че това би имало много предимства обаче е, можем да работим и чрез е, включването в всички европейски текстове, пряко или не пряко да се говори за този вид услуги и да се внася правна яснота. Аз предпочитам първия случай, защото е, в настоящия момент се разглобяват този вид услуги. Сега за минималния доход. Това е важен въпрос. Вероятно знаете, че е, Белгийското председателство смята, че е, трябва да има рамка за минималния доход. В е, неформалния съвет обсъждахме въпроса, просто защото знаем, че минималният доход е важен за активното приобщаване и е, трите стълба е, за перспективите за заетостта. Ние искахме държавите членки да помислят по съвместни критерии за гъвкавост и адекватност на системите е, за минимален доход. Не ни ръкопляскаха единодушно, но мисля, че в този съвет и по въпросите, които ми зададохте, се чувстват разликите в гледните точки във вашата комисия. Е, в съвета държавите членки не прияха идеята да се е, изработят съвместни критерии, обаче се споразумяха да има обмен на добри практики. Така че е, пътят е дълъг, но не трябва да се предаваме. Вие работихте по тази тема, госпожо председател. Вие напомнихте, е, че е, се очаква документ въз основа на доклада на госпожа Фигередо през ноември. Е, Белгийското председателство ще продължи да работи на е, интерминистерските срещи по минималния доход – и се надявам лека по лека да стигнем до нещо. Искам да ви напомня за главната линия 10. В тази главна линия 10 се говори за минималния доход. Тя е част от главната насока по заетостта. Тя е важна. Говорим за достъп до здравни услуги, за минимален доход, за достъп до цяла поредица услуги, за всички европейски граждани, като например доставка на газ и така нататък. Така че тази главна насока може да бъде в основата на европейски подход. Тази главна насока трябва да бъде пътния лист за нов метод на работа, за социално сближаване в Европейския съюз и парламент, е, е, работата на парламента, работата на комисията и на съвета е, трябва да се обединят около тази главна насока 10, за да се изготви рамка и да се постигне напредък по всички тези много трудни и много чувствителни въпроси на минималния доход. Имаше и въпроси, за трансграничните работници, как да се прехвърлят социалните права и така нататък. Благодаря. Можем да започнем с проблема за за пенсиите по-специално. Мисля, че комисаря в а, Зелената книга беше а, е, казал, че това е един от а, моделите за проблем. Особено кога, ако останем толкова конкретно свързани с а, а, субсидиарността. От една страна имаме граничните, трансграничните работници, и от друга страна имаме хора, които са дори още по-мобилни. Например, тези, които занимават с научно-изследователска и развойна дейност. Позанимавах се с този въпрос и що се отнася до пенсиите, има национално законодателство, има обаче и предложение за директива от 2007, с което се говори евентуално за някакви минимални изисквания за прехвърляне на правото на пенсия. Но тя не е била одобрена, защото не е имало мнозинство в съвета. Мисля, че трябва отново да стартираме а, някакво подобно решение, особено за тези работещи, които са мобилни, силно мобилни. И евентуално можем да създадем един а, европейски фонд, трансграничен фонд за а, пенсионен фонд, знае вече за тези работещи, които са много мобилни. И имаше едно проучване, осъществено от страна на комисията за пенсиите, за режима на пенсиониране на а, хора, на силно мобилните хора, най-вече в научно-развойната дейност. То датира от 2010 -та. Тези, които се интересуват, могат да разгледат това проучване. И мисля, че трябва да напредваме в това отношение и за това, според мен, смятам, че комисарят справо се занимава с този проблем. От тук нататък, добре, давам си сметка, че проблем е много сложен. Особено ако, примерно, искаме да решим а, проблема с бъдещето на пенсиите. Винаги съм казвал, че преди всичко има един проблем за економически тласък напред и един обществен тласък. Тоест, дори да не го искаме, финансирането и това, което ние наричаме общо управление на социалната сигурност, всъщност е един от основните проблеми, за разреш... един, от основните, един от основните елементи всъщност за разрешаване на проблема с пенсиите. И колегата, която се занимава с а, а, тези общи въпроси, ще трябва да се занимава и с много тежки въпроси, да направи подобни приблизителни изчисления. Всеки път, когато един безработен се връща на работа, един а, това означава, че имаме 18 000 евро, които по някакъв начин се вливат в касите. т.е. виждате, виждате, че това е много за една година. Дори и за една малка страна като нас, ето така са вързани нещата. Ето така се поставя проблема при нас. Мисля, че трябва първо да се замислим. И освен това, какво констатираме? В Белгия пенсионната възраст е 65 години. Но да кажем, че хората, за по-лесно, за упростяване, да кажем, че хората тръгват, излизат пенсия на 60 години. Това е голям проблем. Ние защитаваме тезата, че трябва да продължим с тази възраст от 65 години. Но това означава, че ние трябва да стимулираме хората да не излезат пенсия на 60 години, а да останат активни по-дълго. Да останат на работа още поне 2-3 години. Разбира се, тук се питаме веднага как да го направим. разбира се, веднага ще търсим някакви, на, някакви стимулиращи мотиви. Хайде, ако е на 60, ако искате да излезе на 60, още маничко до 62 и така нататък. Успеха средно. Не казвам, че няма, но аз лично съм за подобни мерки. Защото ако няма никакъв успех при тези мерки, ще трябва да се върнем към системи като пред... предварително пенсиониране, като например хората, които напускат работа на 50 години. И как искате в такъв случай да, да печелим а, и как въобще ще се опитваме да печелим от, по една-две години от тези, които ми се опитват да излязат на пенсия на 60 години, като всъщност има хора, които излизат на 50. Така че а, не, не казвам, че имам перфектна идея за разрешение на проблема, но а, това, което предлагам, е просто само един елемент от отговора. Давам си сметка. Но мисля, че сме справени пред важен проблем – а именно как да задържим абсолютно същите а, социални вноски, едновременно с това същото ниво на пенсиите и едновременно с това без да увеличаваме пенсионната възраст. Много трудно уравнение. Благодаря. Аз искам да благодаря на всички, които взеха думата мисля, че има една обща линия между Бългийското председателство и Европейския парламент. Вървим в една и съща насока и мисля, че като цяло правата на хората в несигурна ситуация и на хората с увреждания определено са грижата и на вас и на нас. Така че Що се отнася до хората с увреждания, ратификацията и подписването на Конвенцията на ОНЕ и дали можем да окажем натиск върху държавите членки, мисля, че това не е най-точното нещо, което можем да правим. Тази конвенция е голям напредък, да, тя всъщност отразява еволюцията на обществото и възгледите на обществото върху хората с увреждания. Така че ние ще се опитаме по време на конференцията през ноември да обменим добри практики и да насърчим държавите да ратифицират и да приложат тази конвенция, защото ратифицирането не е крайната точка. И а, казах го в Сарагоса, че има две категории в държави в Европа. Държави, които са ратифицирали и които са казали, добре, ще видим как ще я приложим на практика. И други, които първо я прилагат на практика и после е, ще я ратифицират. Така че а, искаме ефективна ратификация, а също така изграждане на кодекс на поведение, за да се приложи тази конвенция. И разбира се, отвъд всичко това. Има цяла една а, дейност а, в чисто практически план. Например, а, оборудването на автобусите, на спортните центрове, на обществените сгради с приспособления за хора с увреждания. Това означава, а, че трябва да, им, да имаме допълнително усилие и една нова концепция, един нов възглед за а, тази стратегия всяка година Относно бедността, това явление е много комплексно и предполагам всички си дават сметка, че няма една панацея, с която да разрешим проблема. Трябва ни, трябват ни цифри. Намаляване с 20 милиона, това е заседанието от юни. Белгия иска по-амбициозна цел, но съответно ни трябват нужните инструменти за контрол, за оценка и е, тук подкрепям казаното от колегата Онкелинг за едни по-широки индикатори, за да се следят всички елементи в, този, в това комплексно уравнение. Има още много други неща, които трябва да се кажат. За детската бедност, е, споменахме вече темата. Тази конференция на 2-3 септември. целта е да имаме една препоръка в крайна сметка за детската бедност, която да се базира на правата на децата и на един много измерен подход, защото като се вземе предвид достъпа им до информация, до, до образование, до жилища и така нататък. Надяваме се да имаме тази препоръка е, и също така утре или възможно най-скоро всъщност да получим някакво споразумение за минималния доход. Благодаря ви, бяхте кратки, беше отлично. Благодаря и на тримата. От е, името на всички колеги ви пожелаваме много хубаво председателство. Председателството е нещо вълнуващо, защото човек може да изтъкне някои свои идеи, но това е и предизвикателство, защото тези идеи трябва да бъдат споделени от всички колеги. Успех! Пожелаваме ви успех! Скъпи колеги, предлагам да пристъпим незабавно към девета точка от дневния ред. Гласуваме доклада на колегата Чаба Ори. Той все още не е между нас. Да, ама не може така. Ори, къде сте, господин Ори? Не мога да започна гласуване по доклада ви във ваше отсъствие. И така, гласуваме доклада Ори по главните насоки в политиката по заетостта на държавите членки. Сезирани сме с две становища на Комисията по заетостта и Комисията жени. Ако обичате, по време на гласуването е, преустановете личните разговори. Член 2. Компромис каза. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това член 2А с изменение 134 госпожа Тюринен за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 Стайнрук за, против, въздържали се, приема се. 136 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 135 на госпожа Пламп за, против, въздържали се, отхвърля се. По е, главна насока 7. Имаме компромисно изменение L по заглавието за, против, въздържали се, приема се. Votons comme un ajout le paragraphe 9 de la Commission des... Сега параграф 9 от комисия жени добавене за, против, въздържали се, отхвърля се. По главна насока 7, компромис М, който иска да се добави параграф за, против, въздържали се, приема се. Изменение 142 на госпожа Тюринен за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 същия автор за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение Н за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение О по втория параграф на ръководна линия 7 за, против, въздържали се, приема се. И така е, стигаме до параграф 10 на комисията Жени като добавяне за на девета страница. Девета страница. Е, това е добавка към главна е, насока 7, параграф 10. Е, комисия жени, кой е за? Против? Мисля, че се отхвърля, но ще проверим дали всеки си носи картата за гласуване. Проверяваме електронно. Всички ли гласуваха, всички ли си носят картата? Край на гласуването. Двадесет, и явно се отхвърля. Е, главна насока 8 по заглавието. Изменение 229. Няма нужда да гласуваме. Виж, Връщаме се отново към главна насока 7, така и не знам защо. Изменение 183 на госпожа Овир. За, против. 183 за, против, въздържали се. Ясно е, че се приема. 185 е отеглено. Компромис П по трети параграф, главна сока 7, за, против, въздържали се, приема се. Така. 201 е оттеглено, с 203 госпожа Стайнрук и Гунц за, против, въздържали се, приема се. 204 Стайнрук, Кристенсен за, против, въздържали се, приема се. 12 параграф, е, комисия жени за, против, въздържали се, отхвърля се. компромис Q по Извинете, 214 на госпожа Тюринен гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, Изменение 215, защото 17 е отеглено за, против, въздържали се, отхвърля се. 216 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. 216. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването? 27-22 приема се. И така. 217 е съвместимо. Гласуваме за против въздържали се. Приема се. 218 на докладчика за против въздържали се. Приема се. А, главна насока 8. Компромисно изменение Q за против въздържали се. Приема се. И така, параграф 2 на главна насока 8, компромисно изменение R, за, против, въздържали се. Пардон, извинете. Благодаря ви за бдителността. Сега Параграф 27 гласуваме като допълнение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисер за, против, въздържали се, приема се. След параграф 2 на главна сока 8 стигаме до 248 изменение. Стайнрук и Кристенсен за, против, въздържали се, приема се. 21 е, отпада, 244-45 са оттеглени, Следващите изменения отпадат, защото се покриват е, от компромиса. 251 изменение на госпожа Тюринен. За, против. Мисля, че се отхвърля, но ще проверим. 251. Край на гласуването. 21-28 отхвърля се. 252 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 253 Саркас за. То е съвместимо за, против, въздържали се, приема се. 254 при същите условия за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 е прието. 24 отпада, е както и 265, 266 и 267 и 28 на економическата комисия. 268 изменение господин Ори за против въздържали се мисля, че е приятно, ще проверим. 268 на докладчика. Начало на гласуването, край на гласуването. 23 на 26 действително се отхвърля. Отхвърля се. 269 Стайн. Руки, други за против, въздържали се, приема се. 270 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Да, добре, ще проверим. 270 проверяваме. Всички ли гласуваха край на гласуването? 25 е, на 21 прави сте. Приема се. Двадесет и пето е оттеглено. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. И така стигаме 271 изменение на Томас Мам в началото на 20-та е, страница ваша. Да, има двама прочути немци Томас и аз е, създадох една много широка коалиция. Да, пак се връщаме към Томас Хендел. И госпожа Цимер, и господин Леярик 271 изменение. Искам да ви кажа, че докладчика е против. 271 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Двадесет и параграф. Економическа комисия за. против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. Проверка по 29 параграф на економическата комисия. Всички ли гласуваха край на гласуването? Аз съм... А, айде, айде, защото съм добра. Пак ще гласуваме. Всички ли са съгласни да гласуваме пак? Всички ли гласуваха? Трябва координаторите да дадат указания за вод. Нещо има колебания. Всички ли гласуваха? Аз не съм гласувал. И така, вече всички гласуваха. 26 на 22 глас... приема се. А параграф 20 на е, комисия Жени също добавка за, против, въздържали се, отхвърля се. 291 на плам за, против, въздържали се, приема се. Изменение 293 на Тюринен за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 същия автор за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега съображение 1, първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И след съображение 1, параграф 1 на комисия жени, за, против, въздържали се, приема се. Съображение 2, компромисно изменение А, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 на Стайнрук и други, за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 2 на комисия жени, за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 3 на комисия жени за, против, въздържали се, приема се. Съображение 4, изменение 33 а, на господин Томас Хендел за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 фигия редо за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 е, госпожа Рапти и Стайнрук за против въздържали се приема се. Компромисно изменение Б по съображение 5 за против въздържали се приема се. И след съображение 5, изменение 40 на, госпожи, на господин Корнброк за против въздържали се. Може би трябва да променим, да проверим е, изменение 40. -то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 31 един за, 14 против. Приема се. А сега съображение 6. Компромис С. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме изменение 43 на госпожа Омен Ройтен. Кой е за? Против? Нека да започнем отново. Кой е за 43? Против? Въздържали се? Отхвърли се. Компромис 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 4 на економическата и монетна комисия. Кой е за този параграф 4? За, против, въздържали се. Приема се. Съображение 8. Компромис Е. За, против, въздържали се. Приема се. Стигаме до параграф 4 на комисията на жените за, против, въздържали се, отхвърля се. След това съображение 8, компромис F, за, против, въздържали се, приема се. След съображение 8, изменение 69 е, е, чернен се за, против, въздържали се. Отхвърля се. Съображение 9, компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 6 е съвместим за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 6 на комисията на жените. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Съображение 9. Писменето господин Капнор за, против, въздържали се. Ще го, ще го проверим. Гласуваме 77. Изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 27 за, 21 против. Приема се. Гласуваме изменение 78 на същия автор за против, въздържали се, приема се. Съображение 10, компромис Хаш, кой е за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до, изменение, до съображение 11, компромис И. Е, давам думата на докладчика. a, a szöveget. Tehát a, az mindössze nyelvi, ö, ö, ott, ahol van. Търся текста, търся текста. казва се да се борим след, да се борим срещу fight against. идеята е да се добави думата. да, fund against. Да имаме думата фонд срещу, да се добави думата against. И колегите а, либерали поискаха този, тази добавка. Against. Alors, c'est donc dans la dernière partie de, de l'amendement de compromis de 4. Така, значи, говорите, предполагам, за деветата линия отдолу нагоре, където се говори за подобряване на качеството на работата, така нататък, и да се борим срещу дискриминацията. Да. Това е почти лингвистично изменение. Даже не точно лингвистично, ми просто формулировка. Така че в такъв случай гласуваме компромис и кой е за? против, въздържали се, приема се. И стигаме до изменение 100 на госпожа Торинен и госпожа Корнелиса с една добавка, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. А, параграф 7 е, по становище на Комисията по жените. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение 11, компромис Ю. За, против, въздържали се, приема се. Съображение М 12, кой е за, против, въздържали се, хвърля се. И изменение 107 на госпожа Меройтен за против, въздържали се, приема се. Казват ми, че 108 е съвместимо, така че кой е за? Против, въздържали се, приема се. Параграф 12 на економическата комисия е съвместимо, така че кой е за? Против, а вие въобще не гласувате. <laughs> Дигате ръце. Кой е за? против, е, въздържали се, приема се. 110 изменение е оттеглено. Стигаме до съображение 13. Компромис Ж. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Стигаме до параграф 14 на економическата комисия. Il tombe puisque le 114 est... Je sais pas, le 114. Bon, allez, on va voter le 14 de la Commission économique et monétaire. И така, гласуваме 14 на економическата комисия. Кой е за? против, въздържали се, приема се. След това, съображение 13, компромис Т, кой е за, против, въздържали се, приема се. След това, изменение 169, кой е за, против, въздържали се, приема се. 115 е съвместимо, кой е за, против, Въздържали се, приема се. След това съображение 13, изменение 117. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Съображение 14, изменение 120. Кой е за? Не. Напълно съм объркана, казва председателката. Да, пак обърках името, пак обърках Томас Ман и Томас Хендъл. Томас Хендъл, е, на изменението на Томас Хендел. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 121. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Съображение 14, 123 изменение на Блинкевичовите. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Съображение 15, 124 изменение по паки е за? Против? Въздържали се? Приема се. 125 е съвместимо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Съображение 16. 127 е изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 129 на Хендел за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 128 на Попаки за? Против? Въздържали се. Приема се. Съображение 19, параграф 9, съображение 17 за, против. Въздържали се. Приема се. Съображение 17, измени 130 за, против. Въздържали се. Приема се. И стигаме до края на гласуването. Моля, гласувайте електронно по целият проект доклад. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Я кликам, a quelqu'un някой не е гласувал, може би не иска да гласува. Край на гласуването. 40 за, 2 против, 7 въздържали се. Така че ще гласуваме законодателното предложение в същ, при същите условия. Моля, гласувайте. Tout le monde a pu voter всички ли гласуваха? Чаба, don't you want to vote? Чаба, ти не искаш ли да гласуваш? Лева теклю. Край на гласуването. 40 за, 2 против. Так, абсолютно същия резултат. Поздравление за докладчика. Nous en venons au... И така, сега ще гласуваме инициативния доклад на госпожа Елижабет Шриодер за развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива економика. Имаме пет становища на ЕКОН, е, МВ, ИТРЕ, Комисията на жените и Регионалната комисия. Що се отнася до заглавието преди параграф 1, има едно изменение на 22. Госпожа Есая, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Отхвърля се. След това параграф 1. Там има предложение на МП. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. А, едно. МВ за, против, нека да проверим електронно. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 26 за, 22 против. Имате право. Приема се. Точка 1 МВ за, против, въздържали се, приема се. 11 Реги е, за, против, въздържали се, приема се. 2 Екон. Нека да проверим електронно начало на гласуването. Край на гласуването. 27 за, 20 против. Отново имахте право, приема се. Екон 2 отпада. С това гласуваме точка 1 по компромис Д. Кой е за, против, въздържали се, приема се. След параграф 1 25 МВ за, против, въздържали се, се отхвърля се. Едно, Екон, кой е за, против, въздържали се, приема се. МВ-21, за, против, въздържали се, приема се. Едно, Итре, кой е за, против, въздържали се, приема се. 33 на господин Ман, кой е за, против, въздържали се, приема се. 11. Екон. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 2. Компромисе. За, против, въздържали се, приема се. След това е, компромис ББ, кой е за, против. Да проверим чрез електронно гласуване по компромис ББ. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 20 за, 26 против. Компромисно предложение за изменение ББ се отхвърля. Така че не можем да приемем наличие на компромис. 25 за, против. 25. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F. Кой е за, против, въздържали се, приема се. След параграф 3, втора част на МВ6, МВ6 част 2, за, против, въздържали се, се. Отхвърля се. След това параграф 3. Итра 21 за, против, въздържали се, приема се. 8 МВ за, против, въздържали се. Ще проверим, че с електронно гласуване МВ8. Начало на гласуването. Гласувахте всички. Край на гласуването. 21 гласа за, 25 против. Отхвърля се. МВ9. каза е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. МВ10. За. Против. Въздържали се. Също се отхвърля. МВ19. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Извинете. Приема се. Компромис Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това МВ2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. МВ4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. МВ20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 538 на Есая, кой е за, против, въздържали се, приема се. Добре. По 38 изменение ще проверим електронно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 26 за, 19 против, 2 въздържали се. Приема се. 39 на Оле Лудбиксон за, против, въздържали се, приема се. 40 е отеглено И сега преминаваме към компромис Х по параграф 6, кой е за, против, въздържали се, приема се. След това 14 на Реги. Кой е за, против, въздържали се, приема се. МВ-12 част 1 за, против, въздържали се, приема се. След параграф 6, 44 на Томас Ман за, против, въздържали се, приема се. Параграф 7, компромис и за, против, въздържали се, приема се. Приехме компромис И и за това сега гласуваме параграф 8 на всъщност параграф 7а, изменение 8. Екон, кой е за? Против, въздържали се? Приема се. Параграф 8, компромис G, кой е за? Против, въздържали се? Приема се. Да проверим, че с електронно гласуване компромис G. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 26 за, 20 против, 0 въздържали се. Приема се. Сега след параграф 8 Гласуваме Реги част 2 за, против, въздържали се. Извинете, изменение 2 на Реги. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Не знам как от точка 8 може да се стигне до точка 21, но това е факт сега. 7 по господин Попаки, Попакис, кой е за, против, въздържали се. Приема се така промененото изменение. След това параграф 21, изменение 108, приема се. След това реги 6 за, против, въздържали се, приема се. Итра 12 за, против, въздържали се, приема се. 23 Итра за, против, въздържали се, приема се. МВ 13 за, против, въздържали се, приема се. Екон 10, кой е за, против, въздържали се, приема се. МВ-7 за, против, въздържали се, приема се. МВ-17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 73 на госпожа Плумп. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 9. Компромис К. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 9 и 3-4 К. Е за, против, въздържали се. Да проверим, че с електронно гласуване по ИТРА 4 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 38 за, 8 против, 1 въздържал се. Приема се с ясно мнозинство. ИТРЕ 5 е допълнение на ИТРЕ 4. ИТРЕ 4 приехме. Сега, кой е за ИТРЕ 5, против, въздържали се, приема се. Реги 13 кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 на Есая за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. Мисля, че се приема, но нека да проверим, че с електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 26 за, 20 против. Приема се. Сега устно изменение на докладчика. Става дума за заглавието. Можете да прочетете Job Potential и така нататък. Има ли за, против, въздържали се? Аз мисля, че се отхвърля. Гласуваха ли всички? 25 за, 21 против. Приема се. Ако сте против, можете да гласувате срещу устното изменение, ако не искате да пропадне всичко. Можете да запомните това за следващото гласуване. Сега, а, ФЕМ 1 за. Още веднъж кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. А съвместимо с него. Кой е за това изменение? МА. Против. Въздържали се. Приема се. ФЕМ 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 10. Компромис Л. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега Изменение 8 на комисия жени за, против, въздържали се. Отхвърля се. ФЕМ 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 комисия жени за, против, въздържали се, отхвърля се. ФЕМ 6 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 9 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 11 за, против, въздържали се, приема се. Фем 13 за, против, въздържали се, приема се. Фем 14 за, против, въздържали се, приема се. 113 на Оле Лудбиксон, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега по заглавието. Не отпадна ли? Значи, е, гласуваме 64 на Есая за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим все пак електронно 64, изменение 64. Гласуваха ли всички? Край на гласуването 23 за, 24 против. Не се приема. Компромис М. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Н. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Това е компромис по параграф 20, 12. След параграф 12 преминаваме към а, ИТРЕ 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис О. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 13, 77. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 14. Компромис ПКО е за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 15. Компромис КУКО е за, против, въздържали се. Приема се. След това преминаваме към а, Изменение 136 на Попакис приема се. След това параграф 16 компромис Р за, против, въздържали се, приема се. След това 87 75 по пакис, извинете. Сега, параграф 19, на госпожа Крецо приема се 90, след 17 и стигаме до 19.3 приема се. А, мисля, че като че ли малко бавно гласувате, нека да проверим. Край на гласуването. 27 за, 20 против. Приема се. Компромис СКО е за, против, въздържали се, приема се. Сега изменение 35 по параграф 3. Усно изменение. 35 устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Итра 11 за, против, въздържали се, приема се. А, параграф 18 има две изменения. Те обаче са оттеглени, затова преминаваме към гласуване на компромис. Те, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 19, компромис Ю, за, против, въздържали се, приема се. de la Commission économique et monétaire qui est pour. Екон 3 за, против, въздържали се, приема, се. отхвърля се. Компромис ви Параграф 20. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис В. За, против, въздържали се. Приема се. 22. Компромис Х. Е, за, против, въздържали се. Приема се. Реги 8 за. Против, въздържали се. Приема се. Втора част на Реги 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Реги 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тридесет и четири на попаки за против, въздържали се, приема се. Итра 14 за против, въздържали се, приема се. Компромис Ипсилон за, против, въздържали се. Приема се. Сега сме при 117 Шретър Дети. Кой е за? Против? Отхвърля се. 119 на Крецо като допълнение. Нека да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Параграф 24. Изменение 120 на Есая за, против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване по изменение 120 на Есая. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 26 за, 21 против. Приема се. 121 на Попакис за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 25. Компромис Z. За, против, въздържали се. Приема се. След това 124 груни Попакис за, против, въздържали се. Приема се. 127 на Попакис за, против против, въздържали се, приема се. МВ-23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АА, кой е за, против, въздържали се, приема се. Nous en venons à l'amendement 135 de M. Poupakis. 135 на паки с едно а, изменение а, вместо Green Sustainable за, против, въздържали се, приема се. След това MB22 за, против, въздържали се, приема се. И сега стигаме до бележките. Едно на Шретер за, против, въздържали се, приема се. И 2 за, против, въздържали се, приема се. 2 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. 3 на Есая, заличаване. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 4 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 5 за, Значи, начало на гласуването по 4. Гласувахте ли всички край на гласуването? 25 за, 22 ма против. А, вие винаги бъркате копчето, а аз бъркам имената на двамата, които се казват Томас, но не трябва да ни става навик. Не, три няма да проверяваме. Три наистина беше ясно. Четири. Четири на Есая проверяваме сега, че с електронно гласуване. Добре, е, нека не гласуваме електронно. Четири на Есая. Повтаряме гласуването всъщност. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 26 за, 21 против. Приема се 5 на Есая за. Госпожо Есая, какво има? Госпожо председател, не можем ли да проверим още веднъж гласуването по 3, е, може би в пленум? Аз не мога да проверявам всички вотове. Аз ви помолих, не, не, не го направихте и няма да проверя. Пет на Есая, кой е за? Знаете, че би го направила. Пет, кой е за? Против. Добре, нека да проверим. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 26 за, 21 против, приема се. 6 кой е за, против. Въздържали се. Приема се. Едно на ИТРА. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Итра 3 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 7 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Сега стигнахме до съображенията. Съображение Б, 8 на Штайнрук, кой е за, против, въздържали се, приема се. С9 ЕСАЯ с възможно устно, с устно изменение. Става дума да се замени е, израза IPCC с Копенхаген е, Акорд, е, споразумението от Копенхаген. КАЗА е Против. Въздържали се. Приема се. а, au параграф 4 de la Commission. След съображение С стигаме до реги 4. има устно изменение във връзка с езикови въпроси. Кой е за, против, въздържали се, приема се. След това изменение 10 по съображение Д. Кой е за, против, въздържали се, Нека да проверим, че с електронно гласуване. Край на гласуването. 25 за, 22 против приема се. И Требе, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. Можем ли да проверим чрез електронно гласуване по Итребе, начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Гласуваме по Итребе, докладчикът е против. Гласувахте ли? Край на гласуването. 26 за, 18 против. Трима въздържали се, приема се. Компромис А. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Не, мисля, че беше ясно. Ако промените мнението си, да, но иначе беше ясно гласуването. Вътеклю. clos. 28 pour, 19 контр 7. Сега 28 за, против, въздържали се. След Е и 30 за, против, въздържали се, приема се. 14 беше оттеглено. Компромис Б по съображение Ф. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 15 И3. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега, 17, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се по е, съображение F. Б на комисия жени, за, против, въздържали се, приема се. Компромис С. Кой е за, против, въздържали се, приема се. След това ФАМ, Ф, кой е за, против, въздържали се, приема се. ФАМ, С, за, против, въздържали се, приема се. А, комисия жени Д за, против, въздържали се, приема се. Комисия жени за, а, против, въздържали се, приема се. 21 на крето, а, приема се. И сега гласуваме по целия доклад електронно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 43 за, 1 против. Е, можем да поздравим докладчика. И така, сега пристъпваме към последното гласуване за е, сутрешната ни работа. Становището на господин Томас Хендел е, по работещите при несигурни условия на труда. Параграф 1, изменение 11, за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. След това Параграф 1, 13 изменение Рундзули, за, против, въздържали се, приема се. Господа Харкинг, може ли разделно гласуване по 14-то? Късно е, казва председателката. А, а, иска ли, е, съгласни ли сте а, е, да приемем искането на либералите? Добре. Добре, всъщност по изменение 3 се прикамва държавите членки държавите и комисията да прилагат мерки, за да има удовлетворително образование и професионално обучение на професията. Аз на жени искам да има за жени от емиграцията. Чета какво е изменението. И така. Е, либералната група иска разделно гласуване е, след млади жени е, от иммиграцията. Гласуваме първа част на изменение 14 до млади жени от иммиграция. Кой е за първата част? Против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме останалата част и Кой е за втората част? Аз ако бях социалистка, щях да гласувам за. Кой е за втората част? Против? Въздържали се? Ще проверим. Край на гласуването. 16 за и днес е против, 19 въздържали се. Въздържалите се печалят, което означава, че втората част се приема. След известно объркване, параграф 2 е изменение за заличаване на госпожа Гирлинг за, против, въздържали се, И сега стигаме до изменение 116. А, 16, извинете, поправя се председателката. 16 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2, 17, госпожа Плам, за, против, въздържали се, приема се. 18, същия автор, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3, компромисно изменение А, за, против, въздържали се, приема се. Сега обеднената левица иска да гласуваме допълнение, обаче това не мога и така, иска се да се гласува като допълнение 23-то изменение, което не се разглежда като покрито от компромисно изменение А. Ако питам докладчика, той ще ми каже, че е съгласен с такова тълкуване. Никой не възразява. Никой не възразява. Гласуваме 23-то изменение като допълнение към компромиса за, против, въздържали се, отхвърляне. След параграф 3, 24-то изменение на госпожа Роман Ройтен за против въздържали се приема се. Параграф 4, 25-то изменение, изменение за отмяна за против въздържали се отхвърли се. 26-то на госпожа Корнелисън за против въздържали се приема се. След това параграф 4, 27 изменение госпожа Пломб за против въздържали се приема се. 28 Корнелисън за против, въздържали се, приема се. 29-то госпожа Йотова за, против, въздържали се, приема се. 30 пламп за, против, въздържали се, приема се. 31 пламп за, против, въздържали се, приема се. Параграф 6, компромисно изменение Б за, против, въздържали се, приема се. Параграф 7, два изменения, три изменения за заличаване, 38, 39, 40, за, заедно ги гласуваме, против, въздържали се, промя, а, приемат се. И така стигаме до 44-то изменение. Господин Тас, Томас Мане отеглено. Направо параграф 8. 45, 46, 47 съвпадат за заличаване. Гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. и 5, 46, 47. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 27 за, 20 против. Приема се. След параграф 8, изменение 49 на господин Качин за, против, въздържали се, приема се. След параграф 8, 50-то изменение госпожа Йотова за, против, въздържали се, приема се. Сега съображение А. Компромисно изменение С. За против въздържали се. Приема се. След съображение А. Трето изменение Корнелисън. За против въздържали се. Приема се. Компромисно изменение Д. Е, е, предложено от пет групи в парламента за против въздържали се. Приема се. След това отново съображение А. Изменение 6. Госпожа Ронзули с устно изменение ако никой не възразява на изменение, гласуваме за, против, въздържали се. Приема се след съображение А, седмо изменение същия автор за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо, добре, ще проверим, добре. Седмо изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 26 за 21 против. Е, кълна ви се, че беше ясно. Кълна се. А не се кълна, е добре. Значи се приема. 8 госпожа Йотова за, против. Въздържали се. Ясно е, че се приема. 9 госпожа Йотова за, против. Въздържали се. Приема се. 10 същия автор за, против. Въздържали се. Приема се. Е така, гласуваме становище на господин Хендел, гласуваме електронно, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 41 за, 6 против, 0 въздържали се. Поздравяваме нашия докладчик. Господин Томас Хендел. И така ще се срещнем днес след обед в, 13, в 15 часа.